Bene, buon pomeriggio a tutti. E- Добър ден на всички. Ehm, il benvenuto. Бих искал да кажа добре дошли на всички на втората част на това събитие е, за наградата Сахаров то е посветено на ЕПО, кои, НПО, които работят в Средиземно море и се занимават с спасятелно издирвателни операции. Организирано е заедно с две парламентарни комисии. Едната е за правата на човека, а другата е за граждански свободи, е, правосъдие и вътрешни работи. От мое ляво е колегата Мораес, който е председател на Комисията за граждански свободи и заедно ще председателстваме тази среща. Както знаете, прекосяването на Средиземно море с времето се превръща в все по-рискова операция за много мигранти, които се опитват да стигнат до Европа в търсене на по-добри условия на живот. Голямата част от мигрантите дори не тръгва по този опасен дълъг път, тъй като условията са неясни и са в ръцете на трафиканти, които са безкруполни, които качват хората на лодки и кораби, които въобще не са за пътуване в открито море. А, НПО, които имат кораби, спасяват много такива хора, спасили са хиляди последните години. Трябва да кажа, че Подкомиста за правата на човека преди две седмица посети Рим. Там искахме да проверим какво се случва с мигрантите и беженците. По време на тази мисия имахме възможност да се срещнем с някои неправителствени организации, които между другото са днес тук и които ни предоставиха една обща информация за това как работят ежедневно и каква е тяхната дейност. И слушахме също така ужасяващите истории на мигранти, бежанци, от над 20 националности и всички срещи, които проведахме, дълго и на широко говориха за Либия, за ужасното положение в тази страна. Поради тази причина решихме, че е важно днес да чуем свидетелства, преки свидетелства от онези, които участват в случващото се там. Първата част на тази среща ще разкаже историята на опасното си пътуване Филимон Берхатом, който е еритреец, спасене в Средиземно море. Ще чуем също и това, което има да ни разкаже Катрин Шмидт, която е член на екипажа на кораба Ювента и участва в операции до края на 2017 година. Започваме веднага. Давам думата на Филимон Мебрхатом. Dankeschön, е, dass ich erst einmal hier äh, sein darf und meine Geschichte äh, teilen darf. Mein Name ist William Mobratum, ich komme aus Eritrea. Аз съм от Еритрея, обичам родината си и хората, природата, музиката, храната и всичко. И искам да живея там. Въпреки това се наложи на, за, напусна родината си, защото исках да живея на свобода. Африка се превръща в един огромен затвор на младите хора. Няма права на човека, няма свобода на мнението, свобода на, на изразяване. И доколкото си спомням, аз само съм страдал и съм бил обект на насилие. Непрекъснато нахлуват е, воин, военните и откарват е, е, със сила хората, отвеждат със сила хората Питам се какво става с тези хора. Тази страна е, е, е една диктатура. Е, диктаторите правят това, което си искат. Хората са, а хората страдат. Исках да бъда журналист, исках да казвам истината на хората, но в, тази, в този диктаторски режим нямаше свобода за журналистите, няма свобода за мнението. Чакаше ме или затвор, или а, е, нещо по-лошо. И избягах през а, е, Судан, през, а, е, през пустинята, а, бях, умирах от жажда, от а, а, глад. А, липсваше ми мам, родната ми майка, която ме е хранила и поила и ми е давала храна и вода, когато съм имал нужда. А сега трябваше да преживея без това и да умра както е, стотици е, други. И нямаше да бъда погребан, щях просто да лежа в пясъка. Това, е, това ме отчаиваше. Мисълта, тази мисъл ме отчаиваше. И тогава трябваше да продам себе си като стока. Бях човек, но всъщност нямах, не питавах съдбата на човек. Е, всеки ден, е, ежедневно хора биваха е, прибивани убити от глад и от жажда мнозина просто изпадаха в безсъзнание или умираха. И когато, когато ставаше непоносимо, те в тези лагери те отваряха вратите. Е, стотици измираха. Това са картини, които няма да забравя до края на живота си. Накрая, след много време, успях да се добра до брега и попаднах в ръцете на каналджиите. Черната, е, тъмната вода ме плашеше. Е, никога не бях, не съм бил на море, не мога да плувам. Бях най-отпред в лодката – и понеже ме беше много страх, се дръпнах назад. Не бях сигурен дали ще оцелея. все повече е, товареха лодката, е, докато тя се препълни. Е, чувствах се безпомощен, е, бях само едно момче. Е, в е, е, каналджиите ме докараха до е, нямах достатъчно. Казаха, че трябва да плата е, еди каква си сума, нямах достатъчно пари. И казаха, че трябва да остана. Много хора се, е, е, предада, се отказаха в този склад, който ни бяха натикали, се задушавахме, но аз исках да живея. Е, нямах е, след, е, след е, часове прекарани в трюма, аз вече нямах надежда в, на, на същата не, так, лодка имаше и бременни, една майка с четири деца. Аз се тревожих за тези деца. Бях единствено от моето семейство на, тази, на този кораб. в два часа след обед бяхме спасени от италианските морски е, от италиански моряци. Е, това беше през, седа на 14-та година. Днес, вероятно, нещата стоят различно. С е, надуваеми лодки, сега вече пътуват с надуваеми лодки или най-обикновени дървени лодки, което означава наистина допълнително е, допълнителни е, жертви. Аз исках да се върна, но не знаех как. Нито имах пари за самолет. Е, чувствах се безпомощен. Човека има, човек има един живот, аз също. И всеки иска да живее по-добре и на свобода, като е, бял гълъб, който е, е свободен да лети където е, е, поиска. В момента животът ми в Германия е е, ме задушава. От 2014 е, живея без паспорт в Германия. Не зная още колко е, ще продължи това и кога ще ме върнат. Но след това къде ще отида? какво съм сторил, защо ми се случва това. Аз съм просто човек като всички останали. Ежедневно в Либия измират безброй хора, също и в Средиземно море. Хората в Европа имат добър живот. Е, Европа е един замък и държи ключа. Е, този ключ може да промени живота на всички. Но защо не го правят? Защо оставят е, хората да продължават да измират? До кога ще измират хора в морето на път към свободата? До кога ще се давят в Средиземно море? До кога ще трябва да чакаме за да бъдем признати като хора, като всички останали. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Grazie, grazie davvero per questa testimonianza. Ora darei la parola a Благодаря ви. Давам думата на Карин Шмидт, която вече дойде. Първо място искам да благодаря на Филимон за това, че е тук и че сподели това, което му се е случило. Благодаря ви за поканата. Благодаря за тази възможност да говоря пред вас. Помолиха ме да говоря за това, което си спомням като член на екипажа на Ювента, като човек, който е извършвал спасителни операции, какво се случва на ужасяващата граница на света. Аз не съм мореплавател, нито пък съм спасител. Никога не съм си мислила, че някога ще спасявам човешки живот в морето, дори ми става лошо, когато съм на вълни. Но се ангажирах. Реших, че ще спасявам човешки животи в морето, тъй като хората умират а днес, може би, ще бъда подведена и под отговорност с 9 члена на екипажа на Ювента. За това, че предоставих защита на базови човешки права, които Европейски съюз не желая да защитава. Правото на живот. И защита на европейските ценности на това право днес се нарича да помагаш на незаконна миграция и може да бъде наказано с лишаване от свобода до 20 години. Това да виждаш хората, които се задушават, умират, душ, е, давят се, вдишват е, нафта и така нататък. Това може да видите навсякъде на прага на Европа. Правихме това, което трябва да се прави, без да се замислим. Спасявахме хората там, където имаше нужда да бъдат спасявани, защото това е правилният ход. Никога това не трябва да бъде обект на политиканстване. Но може да бъдем подведена под отговорност за това, че спасихме 14 000 бежанци в морето. Най-голямата несправедливост всъщност не е свързана и с криминализирането на това, че ние, НПО-та, които сме богати, имаме привилегии и ще бъдем подведени под отговорност. Не, искам да защита онези, които нямат такива привилегии, които продължават всеки ден да загиват като се опитват да стигнат до безопасност на европейски бряг. Аз съм част от едно поколение, което пита своите предци. Какво направихте вие по този въпрос? И съм от същото поколение, което ще бъде питано, ще бъде обект на този въпрос от страна на своите внуци. Днес говоря тук пред вас в Европейския парламент, защото европейските сили, държавите членки на Европейския съюз не само махнаха кораба Ювента, оттам където се спасяваше човешки живот, но и дадоха под съд 10 човека, 10 от нашия екипаж, с знанието на Европейския съюз, Италия стигна до споразумение с същите тези хора, които се говори, че ние сме в сговор. Либийската крайбрежна охранителна сила работи с трафиканти и идеята сега е те да се финансират от Италия, за да връщат хората обратно там, където те са обект на всякакви безчинства и накрая смърт. Италия с помощта на Европейски съюз финансира престъпления срещу човечеството. Видяхме така наречените либийски охранителни сили на крайбрежната им линия да стрелят по хора в водата с разрешението на Европейския съюз. Умишлено убиват хора, които имат нужда от помощ. Протегнатата ръка на Европейския съюз отново и отново предава същите онези текстове и стандарти, които са най-високите такива а, на нашето време, като например Всеобщата декларация за правата на човека. Виждаме нарушенията на правата на човека, извършени от е, либийските е, крайбрежни сили под шапката на Европейския съюз или с неговото одобрение а нашето присъствие едва ли не е голямата заплаха и ние трябваше да бъдем извадени от картината. Историята на екипажа, историята на Ювента е моята история. Тази история е нещо като лоша детективска, лош детективски роман. Първа глава. На... През май месец Координационният център на спасително-издървателните операции избра един от най-напрегнатите дни – в морето, за да махне Ювента от спасително-издевателната зона. Когато получихме тези инструкции, седем мигрантски кораба бяха около нас и бяха подали сигнал за тревога. Бе ни казано да не им се помага, независимо, че имаше и други НПО-та, които помагаха и искаха още помощ. Ние трябваше да следваме заповедите на италианските власти. 14 часа по-късно в 2.46 в Лампедуза. На нашия кораб е сложено едно устройство за подслушване от италианските власти. В зоната, където се извършват спасителни операции, аз и още двама от екипажа бяхме останали с катер, за да подкрепим други НПО в нещо, което се превърна в една операция от 90 часа, 4 дни. 21 кораба или лодки с хиляди мигранти на борда се виждаха и тогава просто гневът ме заля. Това беше момент, в който всеки един човек можеше да бъде спасен и това всяка една свободна ръка можеше да помогне. Точно тогава бе задържан нашия кораб. Нарочно бяхме а, накарани да пуснем котва в Лампедуза, а имахме хиляди възможности с много салове и лодки да помогнем. Най-ужасяващия момент бе за мен това. Загубихме пет лодки с над 800 човека – тъй като морето бе бурно тогава. 800 човека изчезнаха в морето безследно, без дори да влязат в статистиката на изчезнали мигранти. Те бяха осъдени на смърт от режима за охрана на европейските граници. Спомням си също, че тогава изчезнаха всички ценности, надежди и достоинство в Европа. Ето така разбирам и ужасяващия мотив да се отказва помощ на мигранти, които ще умрат без такава помощ или в морето, или в лагерите в Либия, където биват връщани. Криминализирането на спасителни операции от цивилни е една стратегия, тя прави Средиземно море една смъртоносна граница. През август 17 година, три месеца след като бе подслушван нашия кораб – нелегално. Отново му ни бе наредено да отидем на пристанището Лампедуза и накрая а, ни бе взет кораба. Той ни бе взет а, по един член, който е за борба с мафията. Това се нарича предварителна мярка, за да се предотвратят бъдещи престъпни деяния. Това беше дни след като бяхме спасили над 3500 човека по заповед на и в сътрудничество с а, крайбрежните охранителни сили на Италия. Тогава аз бях ръководител на екип. Бяхме претърсени от над 50 на италиански служители, търсеха оръжие, нищо не намериха. Всичко бе разбито, отворено, разкъртено, все едно бяхме минали през буря. Така изглеждаше след като минаха та през нас. Останахме убедени, че всички тези мерки целяха чисто и просто да не помогнем на хора, които са в нужда. Това е осъждане на хора на смърт по съвсем легален начин. а към нас се обръщаха, се третираха ни като престъпници нашите правителства проповядват едни ценности, а след това не правят нищо. Оставят хората да се давят на границата. Гражданското общество трябва да защитава единствено а, правата на най-уязвимите. Трябва обаче да се дискредитира работата точно на тези организации, а това, според мен, е престъпно деяние. Последните 20 месеца Спасителният кораб Ювента е на пристанище Трапани. Той не може да тръгне от там. Не му се разрешава да вдигне котва. И не му се дава възможност да се погрижи, да се погрижиш за другия, защото ако се погрижиш за някого, ще бъдеш наказан. А сега вече срещу мен е предявено и обвинение. Аз обаче обвинявам. Обвинявам онези, които преследват хуманитарната помощ и отказват помощ на хора, които имат нужда от помощ. Обвинявам онези, които предават Конвенцията за правата на човека на Европейския съюз. Обвинявам онези, които нямат достатъчно гръбнак за да защитат правата на мигрантите и осъждат тези хора на смърт в морето или в Либия, нарушавайки международното право. Тук при това разследване не говорим само за личната свобода на нашия екипаж. Криминализирането на хуманитарна помощ се използва като политическа стратегия. Нарушаването на правата на човека бива едва ли не награждавано от европейските демокрации. И тогава свободата е поставена под въпрос, свободата на нашето общество. Ако спасявате човешки живот в морето се наказва с доживотна затвора, то тогава не ние сме предали хората. Обществото, в което да търсиш подслон, когато имаш нужда, и спасяването на тези, които умират, се смята за престъпление, в което над 8 кораба не могат да вдигнат котва и то това е активно мероприятие, не е света, в който аз искам да живея. Екипажът на Ювента обаче не може да бъде сплашен нито с дискредитиращи кампании, оклеветяване, нито с заплахите на политическата власт. Да направиш това, което трябва, не те прави популярен обикновено. Точно обратното. Сега знаем и разбираме, че става, по този начин може да станеш неудобен. Обръщам се към всички членове на Европейския парламент. Обръщам се към всички членове на гражданското общество. Не се страхувайте от неудобството. Посочете с пръст привилегиите. Посочете онези, които отговарят за масовата смърт по, границите на Европа и чия е отговорността – за да се спре това причиняване на смърт. Нужна е една Европа, в която хората, които търсят солидарност и онези, които искат да предоставят солидарност, могат да върват заедно ръка за ръка. Грация, грация. Благодаря ти, Катрин, за изказването. Сега нека да чуем малко депутати, ако искат, ако имат въпроси и изказвания. Ана Гомеш, заповядайте. So for... Благодаря ви за споделените истории. Те са наистина много мощни много внушителни. И е жалко, че наистина това е положението в Европа днес. Искам да отдам дължимото на тези, за които спомена госпожа Шмидт, които независимо от трудностите, все още водят битката да спасяват животи, да спасят доверието в нас. Много съм ядосен, че основните политици и основните правителства са се впуснали в риторика, в която се говори за беженската криза или иммиграционната криза, а говорим за политическа криза, криза на ценностите. Става въпрос за основните ценности на европейския проект на Европейския съюз. Много ми е трудно да разбера защо се подвеждат от десните движения, от ксенофобията крайна сметка в нашия континент има въпиюща нужда от мигранти. Дори и само за устойчивостта на нашите системи за обществено осигуряване. Нуждаем се от мигранти, с които да преодолеем демографския проблем в Европа. Нуждаем се от мигранти, като господин Мебратон, които имат смелостта да живеят свободен живот в достоинство. както той каза, просто иска да живее достойно и в свобода, в условия, в които и аз искам да живея, затова и живея в Европа. И той е прав, че Европа носи голяма отговорност и може и следва да направи съответните промени. Искам да се възползвам от възможността да ви попитам и двамата нещо. Вие го засегнахте, госпожо Шмидт. Години наред дори даже тук в парламента се прокарва тезата, че има либийска брегова охрана. Всъщност имаме едни престъпни групировки, които се наричат брегова охрана. Но всъщност те са тези, които организират трафика на човешки същества. И те печелят капитал. И най-ужасно от нуждите на хора като господин Махраб, които искат да живеят в достоинство и в свобода. Благодаря. Следващия колега. Tutaj słyszymy, to стати е страшна демагога. Вие ни разказвате вълнуващи истории, които трябва да стигна до сърцата ни. Но това е демагогия. Аз мога да ви кажа за хора, които са убити от мигрантите, които искат да живеят мирно, но са обект на атаки от мигранти от чужбина. Има зони, където полицията просто вече не може да влезе. Тези примери са много вълнуващи, емоционални. Но всъщност политиците не трябва да направят това. Те трябва да мислят трезво и да направят трезва преценка на това, което правят организациите като Ювента. ако ние кажем, че ще спасяваме живота на тези, които ще извършат подобно опасно пътешествие, ние просто ще ги насърчим да дойдат. Ние просто каним останалите да дойдат тук и да живеят за наша сметка. Защото винаги ще има желаящи да направят това. Говорите за хора избягали от война, но знаем, че не само те съставляват иммигрант, иммигрантите. мигранти идват от половината африкански континент, така че не може да се говори за това, че те бягат от война. Вие много удобно описвате явлението по този начин. Ако госпожа Гомес твърди, че се нуждаем от милиони иммигранти, може би нямаше да се нуждаем от тях, ако не убиваме своите собствени деца. Трябва да се преодолее проблема първо с нелегалните аборти, убийството на неродени деца. Вие лишавате Европа от бъдещето й. Създавате един нов вид култура, която обезкуражава хората да работят и ги насърчава да убиват собствените си деца. Nice for your little YouTube. Just have some dignity. Use arguments, not, not, not, not irony. Allora, diamo la parola alla onorevole... Davam думата на колегата Руис. Muchísimas gracias. Eh, no, no había pensado intervenir. Por... Не смятах да взема думата, защото закъснях и не успях да изслушам всички изказвания. Но на фона на това, което чух, вие искате аргументи. Тогава ще представя някои аргументи на колегата, който се изказа преди малко. Не знам дали сте експерт в борбата срещу тероризма, но аз съм. Дълги години работя по този въпрос. Получавал съм най-различни медали от лича от моята страна за борбата срещу тероризма. Седем години съм била председател на Фундация за жертва на тероризма, така че знае нещо по темата. И мога да кажа, че това, което казахте, е лишено от смисъл. Много малко са случаите, в които мигранти извършват терористични атентати. Така че това, което казахте, са чисто и просто лъжи. Това е на първо място. Аз съм експерт по борба срещу тероризма. Аз загубих много приятели в тази битка, така че не ми говорете за борбата срещу тероризма. Това е на първо място. На второ, Току-що се върнах от Мория и мога да ви кажа, че това, което видях в лагера е просто неприемливо от гледна точка на основните права, които отстоява Европа. прекарването на лятото или на зимата в този лагер в нехигиени условия без питейна вода, с прекъсвания на водоснабдяването. Има деца, които прекарат месеци там. Това определено ще доведе до посттравматичен стрес. Аз поделям умерена политическа позиция. Не съм идеологически екстремист. Тук въпрос не опира до идеологически екстремизъм. Въпросът е как изготвяме законите и как ги прилагаме внимателно и последователно. Държанието на хора в един център, който е временен, който просто трябва да се вземе решение за съдбата на тези хора. Това е по закон, но държането на хора месеци наред там вече е нарушение на правата на човека. Аз съм пряко очевидец на слушващото се там. И ще предам информацията на Агенцията по основните права. Ако също се в Либия е вярно, не можем да използваме европейски средства, за да се нарушават основните права. Ако искате аргументи, ще ви предоставя такива. Но не мисля, че трябва да излиза с такива несъдържателни тези. Единственото, което ще ви моля е да не следвате онези, които ви провокират и да се чувствате длъжни да им отговаряте. Не се подавайте. Изказвайте се по смисъл. Всеки парламентарист има своите идеи и мисля, че може да не кажем, че уважаваме неговите идеи, но така или иначе не, има си идеи, не е нужно да спорим тук. А, колегата Костер. Тук е. Ich möchte zunächst einfach mal betonen, dass ich Още веднъж искам да подчертая, че наистина да, да, да кажа, че съм солидарен с тези организации. Подкрепям и с, аз съм представител на група депутати тук. Ние трябва да отстояваме тези права, тези е, човешки права, е, върху които е изграден Европейски съюз и ние не можем да си позволим сега да отказваме на хората тези основни права. От това зависи, е, това са принципи, които обединяват Европейския съюз. Представата, че тези основополагащи ценности, като правата на човека, че те не се прилагат по отношение на, на е, преследвани хора, на, на е, е, бежанци, това поставя под въпрос самия Европейския съюз тук нещата обират не само до беженците, а до самия Европейски съюз. И ако правата на човека и ценностите се влизат в конфликт с действителността, с реалностите и начина по който действа Европейски съюз, в крайна сметка той сам се, се самия Европейски съюз бива поставен под съмнение. Правата на човека въжат за всички, не само за европейците. Това са, това са основни права, които не трябва въобще да бъдат поставени под въпрос. Е, а това, че да се оставят е, жени, деца, младежи да, да се давят в Средиземно време, просто защото е, не може да им се осигури социална, социални условия, това е абсолютно неприемливо. И аз мисля, че такъв подход, такива действия подкопават и рушат целият Европейски съюз, основите на Европейския съюз. Това не трябва да допуснем. Благодаря, първо бих искал да благодаря на двамата гости, господин Мебратон и госпожа Шмидт, и да се извиня за това, което трябваше да чуем от някои колеги. Да се, съгласна съм с колегата Коща, че криминализирането на, на спасителни кораби и е, поставяне под общ знаменател на всички тези не е само нарушение на основните права, но е, е, означава да си затворим очите е, към е, нещастието и страданието на стотици хиляди хора е, които това наистина е нещо, което подкре... подкопава нашите ценности, система, върху която изграден Европейския съюз и подхранва и хвърля мливо в мелците на екстремистите. Нашата от столетия културата на, в, на този континент е култура разнообразна, тя е смесица от култури, е, е, през много е, исторически събития, войни и така нататък, тази се изкристализирала тази култура. И, и днес можем да видим влиянието на по африканския или на африканските или арабски култури, така че това е един много шарен континент. И всъщност ние пренебрегваме е, и превръщаме, унижаваме хора, които са е, прокудени от родните си места, от нужда и страдание, това наистина води до една драма. Е, тогава тук не става дума само да се отблъскват мигранти, което е достатъчно лошо само по себе си. Тук става дума за отношение на хора към хора. И е, мисля, че е добре когато е, е добре да си задем въпроса как да се справим с този въпрос, как е, да е, отстояваме основните права, как да спасяваме хора и е, разбира се, не бихме могли да приемем 60 милиона е, беженци от цял свят. Това никой не иска от нас, нито пък може да се случи, нито ще се запътят всички насам. Но ако искаме трайно е, дълго, да, да намалим броя на беженците, общо броя на хората, които са принудени да напуснат е, родината си по различни причини – тогава не трябва да пром... тогава това означава да променим не само своята система за обежище, да се погрижим за легалната миграция и не трябва да криминализираме организации, които спасяват хора, а трябва да работим по-усилено с държавите по происход, трети страни и да помислим, да видим какви са нашите приоритети, а не да, от, да се ограничим, изолираме, е, да издигаме стени, за да не допускаме притока на хора сами и общо трябва да намерим решения. Благодаря, Спинели. Грация, Антонио. Благодаря ти, Антонио. Смятам, че дискусията, която протече между двамата депутати тук за миграцията, за тероризма, не е дискусия между становища, които са отдалечени от действителността. Това, което се каза за тероризма е нещо, което се казва много силно от правителствата и по-специално от италианското правителство в този момент. Мога да цитирам сега контрадмирал Феличе, който работи на един кораб, който се нарича Сицилия. Допреди няколко месеца беше контрадмирал там. Той препоръчва едно сигурно решение на проблема с мигрантите, т.е. блокиране на либийския и тунизийския бряг, като припомня един член 83 от, за, от морското плаване, който е свързан с сигурността и обществения ред. Връзката между тероризма и мигрантите не е идея, която е хрумнала на някой депутат, а е една идея, която в много държави членки се застъпва. Една друга идея, която доминира в много държави членки и в Европейската комисия е, че спасително-издирвателните операции самите спасителни здравателни операции са фактор, който привлича, а не НПО. Тоест, опасно е да се спасяват хората в морето. Живота на човешкия живот е нещо опасно и трябва да се избягва на всяка цена. Тоест, оставете ги да мрат. Това мога да го кажа в края на този законодателен мандат, в който се повтаря едно и също 4 години. Едно и също. Нещо друго, което се случва в Европейския съюз е нещо, което НПО познават много добре. А то е, че проблемите, които трябва да се решат в морето, а в морето се спасява, защото има морско законодателство и трябва да се издири онзи, който трябва да бъде спасен. Та в морето се прави политика. Политиката, която трябва да се прави на сушата – изведнъж се прави в морето, като се използват мигрантите като заложници. Държа ги 5 дни, 65 дни, 2 месеца ги държа в морето. И после, тук в Европа, нещо ще спечеля. Някой някъде ще преместя или не. Това е скандално и това е изключително срамно. Смесването на международното право и политическата дейност – зад колисите. И изчезва международното право в такъв смисъл. Изчезва изцяло. И накрая, що се отнася до сигурността, тероризма в тази рамка, и тези малко деца, които са раждали в Европа, и за това дай да мрат онези в морето, защото ние тук малко деца правим. Та, имайки предвид всичко това, е, че идват европейските избори и лятото. Лятото започва. Инвазията на Европа. По социалните мрежи се обявява това постоянно от различните видове дезинформация. Атентатите показват, какво се случва, но спешно извънредно положение няма. 90% от мигрантите по света са в Африка, в Азия и в Южна Америка. 2% са в Европа. Какво повече да кажа? Малко да погледнем нещата в съотношение. И аз благодаря. Благодаря. Sentiamo un ultimo intervento di... Последното изказано е от НПО. Prego. Vielen Dank. Ja, um das zumindest mal einzuordnen, was der... Сега е, това, което е, се каза, е, обвиненията, които чух към, по отношение на спасителите, е, за да проследим е, тези е, обвинения, те не са неоснователни. това са, те са проследени от тайните служби и голяма степен происхода им е расистки и националистичен няма доказателства, че е, тези НПО-та са свършили нещо наредно или незаконно. Е, просто защото е, самите е, основания за това са несъстоятелни. Някой иска ли да отговори на казаното от депутатите? No, баща. I've, I've nothing to add to what um, has been said. Нямам какво да добавя към това, което бе казано. I have a right to answer for, for, for all this. Uh, Имам право на отговор. Нямате, но не се дава думите от един депутат на друг. Това не е дебат помежду ви. Добре, а какво е това? Какво е тогава? It's not a debate. Там не е дебат, какво е? Какво е? Кажете ми какво е. Какво правим тук? Престанете. Allora, passiamo al secondo и така преминаваме към втората част. Тя е свързана с спасителните операции в морето. Международното право. Когато се говори за дейността на НПО в Средиземноморието, е много важно да се каже, че това не е само хуманитарен акт, Спасяват се хора от опасни условия, но това е едно задължение по принципите, които идват от международното морско право. Тук с нас е професор Ерик Давид от Свободния университет в Брюксел. Надявам се той да ни помогне да разберем повече. Що се отнася до тези задължения, давам ви думата. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as I understand, uh, благодаря, господин председател. Доколкото разбира, мога да говоря на френски. Страхотна новина. Много се радвам. И така. Хубаво е, че човек може да говори на френски, тъй като аз съм и против англосасонското доминантно положение. Благодаря, че ме поканихте на тази среща, ще кажа съвсем прости неща тук, което знае всеки един студент трета година право. Толкова добре, колкото и аз. Моето изложение има четири части. Може да ме прекъснете, ако стане прекалено дълго. Обикновено, особено когато говоря на френски, много често говоря на дълго и на широко. И на първо място въпроса за задължението за оказване на помощ. Второ място. Криминализирането на помощта. Средства за правна защита на трето място и на четвърто задължението за справедливо разпределение на разходите по приемане на бежанци. На първо място оказването на помощ. Както вече каза някой преди малко, Задължението за оказване на помощ на лице в нужда е по член 98, член 98 от конвенцията, която гласи капитанът на един кораб – е длъжен да окаже помощ на което и да е лице, което се намира в беда, в бедствие, в морето. Мисля, че текстът е достатъчно ясен. Очевидно е, че оказването на помощ на свръхнатоварени кораби е така както се изисква по член 98 от конвенцията. И ако не се извърши това действие, кораба, независимо под кой флаг плага той, ще извърши нарушение на, международното право и ще бъде ангажирана неговата международна отговорност. Има втори аспект на оказването на помощ на който искам да се спра за кратко на фона на изказванията преди малко. Може ли да се спре кораб в открито море, който превозва бежанци? Мисля, че не. Тук вече няма да визирам конвенцията за морско право, а Живенецката конвенция от 1951 година за статуса на бежанците, която е изменена с протокола от 67 който гласи, че всяко едно лице, което бяга от дадена страна, защото е преследван там, на основание на неговата раса, националност, етническа принадлежност, религиозни причини или политически възгледи, може да получи статут на беженец. Не може да се попречи на тези хора да упражнят правото си да получат статут на беженец в приемната страна. Не може да се пречи на тези хора, защото те имат това право, което е залегнало по член 1 на Женевската конвенция от 1951 година. Това е на първо място задължението за оказване на помощ. На второ място криминализирането криминализирането на сдружения, организации и НПО-та, които оказват помощ на бедстващи в морето. Ясно е, че всяка една организация, която е обект на подобни обвинения и е обект на наказателно преследване, заради спасително-издирвателни операции може да се ползва на разпоредбите на международното право, за което споменах. И международното право, както знаете, има примат пред националното право. И съда трябва задължително преди всичко да прилага международното право. И бих добавил, че неоказването на помощ на подобни лица – които бедстват в морето, представлява престъпление неоказването на помощ на лице в беда. И нпо което е изправено пред съда, може да се защити пред съда в, чрез адвокат. мисля, че делото може да бъде отменено или ако продължи търсенето на наказателна отговорност, мисля, че трябва да се спомене гражданската отговорност на лицата. Средства за правна защита. Те са много. при наказателно преследване на лицата, които упражняват е, задължението да спасяват лица в открито море, може да се използва член 98 от конвенцията от залив Монтего. И също и първи член на Женевската конвенция от 1951 година. когато живота на дадено лице е застрашен, защото се, не се оказва помощ или се попречва на оказването помощ, подобна държава, която извършва подобни действия, трябва да действа срещу всички, които пречат на спасително издервателните операции – и на свободното преминаване. Лицата, които просто искат да получат статут на беженци. И всичко трябва да е както е предвидено по правилата за упражняване на съдебна компетентност. Пред компетентния съд и се вдат под правата на човека или пък защо не, чрез преодициално запитване до Съда на Европейския съюз. за да се поиска упражняването на въпросните правила. И на четвърто място задължението за солидарност, за справедливо споделяне на разноските, свързани с приемането на бежанци. Имаме член 80 от Лисабонския договор в европейското право, договора за функционирането на Европейския съюз, който гласи всички държави трябва да се оказват взаимопомощ по тази тема и трябва да споделят разноските за приемане на беженци. Така че съвсем спокойно може да си представим хипотезата, при която една държава да предприеме действия срещу другите. Да се веде дело в съда срещу другите държави членки за това, че не са спазили нормата на член 80 от договора за функционирането на Европейския съюз. Доколкото знам, това не е направено още, но е възможно. Изненадан съм, че все още не е направено. Задължението за солидарност, между другото, не е просто задължение, което фигурира в член 80 от договора за функционирането на ЕСА. Същия текст може да намерите и в алинея 133 на окончателния документ от 2005 година, прият от Генералната асамблея на ООН в резолюция 60 черта 1, която гласи точно същото. Справедливото споделяне на разноските и солидарност между всички държави, що се отнася до споделянето на разноски по приемането на бежанци. Както виждате, нормативната уредба не е толкова сложна за прилагане. Международното право, между другото, европейското право е много добър инструментариум, но за съжаление много често не се използват тези инструменти, които се предлагат. Просто трябва да се използват правилата, които току-що напомних, да се използва и този инструментариум. Благодаря. Благодаря.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 правния инструментариум, с който разполагаме, е, е добър, ако се използва ефективно и очевидно не се използва сега е, както трябва. Така, е, и така, колеги, ще приключим по най-уместния начин тази, този ден, посветен на наградата Сахаров, като, изчу, като изслушаме представители на три неправителствени организации. Ще започнем с Рикардо Гати от Open Arms. Има имате думата. Благодаря много. Ще говоря, Ще говоря на италиански. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви. Нека да говорим за предизвикателствата в Централно Средиземноморие. Не може обаче да гледаме само критично това, което се случи или което продължава да се случва сега в Средиземноморието. Трябва да действаме. Съвсем ясно вече бе казано днес и много добре бе обяснено от е, различните оратори преди мен. Ние сме неправителствени организации за спасителни действия. Трябва да кажа, че нещата са много застинали. Вече от две години нищо не се случва. Няма неправителствена организация за спасяване в морето, което да няма много репресивни действия, които са били извършени срещу нея медийни атаки, които се извършват от политици и от медиите. Постоянно има злоупотреби, е, оклеветяване, създаване на фалшиви новини и постоянна криминализация на същите тези НПО. Обезпокояващо е да видим какво се случва. Множество действия безнаказано се извършват, като например въоръжени нападения в морето от страна на така наречената крайбрежна охрана на Либия с много брой убити, същата, която се финансира сега от Италия и Франция и други държави членки. Същата, която стреля срещу нас и отвлича наши хора. Аз и в двата случая бях на борда, когато това се случи. От страна на същата брегова охрана се действа срещу НПО по време на издирване на хора, които се носят в морето. Блокиране на кораби в пристанища, без да има нормативна база, без да има декрет, без да се дават задължителните обяснения в такъв случай. Нямаме достъп до пристанища в Италия, без да има декрат, няма никакво официално съобщение затваряне в пристанищата на тези кораби или затваряне на пристанища, без да се следват правните разпоредби, които са задължителни. Отказ на помощ от първа нужда, от първа, на, оказана първа помощ, не даване на възможност да се свалят хора на сигурно пристанище. След това следствени действия от различни прокуратури, които до сега не са довели до нито една осъдителна присъда. Не даване възможност за пускане на котва, не снабдяване с гориво, когато сме с морето. И това, което се случва наистина, няма как да стигне до пресата. Това, което се случва дори в Средиземорието или в Либия днес, дори не се знае колко човека умират, колко биват хванати в морето и върнати обратно в тези концентрационни лагери, които продължаваме да наричаме а, лагери за задържане, а те са концентрационни лагери. Трябва да спре всичко това. Единствената цел е това, което се случва в Средиземно море и това, което се случва в Либия, няма как да бъде опознато, да бъде прикрито, няма как да има доказателства за него. И така може да се създаде някакво мислене, което да върви срещу политиката за миграция и изнасяне навън на границите. Тези политики не слагат човека в центъра. Напротив, те водят до потъпкване на правата на човека. Очевидно е, че всичко това води а, до съмнение в нашите институции – има някакви интереси, според мен, за всички тези усилия, които се полагат през всичките тези години. То целта е всъщност онези, които не искаме да чуем, които знаят какво случва в Либия или в Средиземноморието, да бъдат отдалечени. Затова се пускат фалшиви новини, дезинформация, криминализират се мигранти, вместо да бъдат подложени все пак на някакво достойно третиране. Това, което правят НПО сега а, до от тръгването пристанището до връщането се криминализира. Няма никаква помощ от а, властите, независимо дали става дума за информация, за хора, които рискуват живота си. А, независимо са от властите, откъдето идват, се говорят различни неща за позициите или за условията за евентуалните лодки, които трябва да бъдат спасявани, както и а, различните видове а, операции, които се извършват от либийската брегова охрана. Ужасяващи неща се случват. Задълженията, които са на властите, да оптимизират ресурсите, за да може да бъде максимално кратки тези операции, бързо да бъдат свалени хората на сигурно пристанище, не се извършват защото всички пари отиват на либийската брегова охрана и постановяваме да се крием зад факта, че чисто нормативно компетентните органи за координиране на спасителните операции трябва да стоят в своята, опера... в своята зона на спасителни действия не могат да излизат от нея. Дори не отговарят на телефона. Или поне не вдигат телефона на НПО, например тази сутрин. Осем номера са дадени в от съответната организация. Само един дигаше и не говореше английски. Трябва да кажа, че всички наши спасителни операции остават сами. Никой не ни помага от никъде, нито от въздуха, нито от сушата, нито се опазват правата на хората, нито на екипажите, нито на спасените. Когато има спасителна операция, след това не ни се дава пристанище. Има представители на европейски правителства, които казват, че хората, които са спасени, трябва да бъдат върнати в Ливия, което показва пълно незнание на това какво означава да спасиш някой в открито море, нито пък пълно потъпване не само на закона, но и пренебрежение към човешкия живот. Когато са спасени хората, нашите кораби, както всички вече сте видели, остават с дни без пристанище. Остават в неясно положение, в което властите с политическата идея да ни блокират, измислят странни процедури. Както, например, прави испанското правителство, което казва, че да се остане много дълго в морето, нарушава международни спогодби, които казват, че хората трябва да бъдат свалени в съответно пристанище, което да е безопасно и съответно не трябва да се остава в море. Нашият кораб Open Arms е не, наблюдателен кораб, подобно на всички италиански такива или унези, които са от Испания и са за спасителни операции. След това се бавя възможността, чака се да започне следствие от страна на прокуратурата, което нарушива а, нормативните актове. Условията за спасяване в момента за нас са ужасни. Задълженията, нормативните задължения на всякъде за спасяване се обръщат на 360 градуса. Политиката, економическите интереси доведоха до малтретиране на хора. В смисъл, че смятат хората, които бягат от Либия за стока или ги превръщат в инструмент за политиката, за да им се спечелят гласове тези хора. Няма никакво зачитане на човешкия живот. И се питам, не само аз, всички се питаме, каква социална логика се следва? Защо всички институции правят така? Защо нашите правителства потъпкват правата на хората в морето и на сушата, защото ги връщаме обратно в Ливия? И след това това, което се случва, когато тези хора в крайна сметка успеят да продължат по суша, виждате какво се случва с мигранти, които биват нападени. Имаме операция Маре Ностром, както и една операция на италианската а, край а, брегова охрана, Научно е доказано, че всичко това не работи. Научно е доказано и е разобличена цялата е, дезинформация, която върви срещу всички нас, които спасяваме хора. Същата тази дезинформация, която по радиото е, говорят по един и същи начин, дори когато нас ни гонеха катерите на либийската охрана и стреляха по нас, а накрая ни задържаха как ще благоденства нашето общество след всичко това? Как може да продължаваме да позволяваме всичко това да се случи? Какво по дяволите правим? Благодаря. Благодаря, Рикардо. Бях в Либия преди няколко месеца и там нямаше много НПО. Очевидни са причините за това. Лекари без граници е една от най-активните такава и затова искам да приветствам колегата Васкес, който ще говори за мигрантите в Либия. Заповядайте. Sorry. Thank you very much for inviting us. Благодаря много за поканата. Ще се постарая да бъда кратка. И в момента ще говоря от личен опит. Ние имаме присъствие в Триполи, в е, Холмс, защото е, споменавам и Холмс, защото там са последните е, случаи на кораби пристигащи. Ще цитирам конкретни числа. Моята презентация може да се обобщи в една минута. Няма достатъчна помощ, няма достатъчна защита в Либия, ще кажа и цифри, и няма изход от е, това, като изключи връщанията. Е, ето е, тук присъстващия Мер Брахан Мебрахтом, който е бил в един от тези центри, а, а, в един от тези центрове, може да потвърди какви са условията там. Парадоксът е, че най-така е, уязвимите са хората именно в тези лагери. Сега, по, е, за по, съдействието, помощта в 10 е, пункта, където е, пристигат и дебаркират кораби и лодки е, има присъствие ООН. Ние е, сме, е, не сме винаги навсякъде на място, не сме автоматично при всяко дебартиране, ни викат при случай. нашия персонал е международен, но винаги е, капацитетът ни за действие е ограничен. Можем да оказваме само е, така първа помощ. и е, не трябва да не знаем нищо и не, не трябва да, да, да кажем, да споменаваме на къде се, къде се прехвърлят тези хора. И е, трябва да насочим вниманието си само в, в, е, към хора, които са в много тежко състояние при последното е, те е, кораби, които са пристигали, констатирахме е, голям процент недохранени е, хора, е, хора, които са е, страдали продължително от е, глад, недояждане и това в резултат на дълго, е, продължителен престой в е, е, лагери, където достъпа до храна е ограничен. Имахме, имаме случаи с тежки, тежки медицински случаи. В единия случай петима трябваше да препратим в болница. Сред тях имаше е, непълнолетен, едно е, 15-годишно момче от Сомалия е, почина. Имаше и бременни жени, Имахме случай с жена, която беше в напреднала бременност. Тя бе пратена в центъра за задържане, трябваше там да роди. Е, препратихме я в болница, успяхме да я пратим в болница и след е, раждането трябваше да се върне в е, центъра за в съответния център успяха с много усилия да избегнем връщането и Това е, постигнахме е, е, и за още четири такива жени родилки. И наистина това е голямо постижение, голямо постижение за тези, които го организираха. Колкото до защитата, това е когато хората е, слизат от кораба, би трябвало веднага да се запътят към да бъдат изпратени в официален е, приемен център, но трафикантите чакат още на Кея и е, ще ви цитирам следните данни. Според е, съответната организация, 15 000 хора са е, слезли от е, корабите, повечето от тях в Триполи. През нас са минали 2000. В е, е, ООН сме, отчитат едва 10% от разтоварените от корабите. при, правим опити е, да препратим по най-малкото деца е, и жени и възрастни хора и болни към е, съответните центрове. В повечето случаи обаче не успяваме. Някои биват пращани в един, е, на един обект, който се нарича обект за е, набор и е, разпращане на хората единствените, е, които е, стигат в такъв център, са тези, които попадат в програмите за пренасочване. В един от тези центрове има 17 места. Някои НПО-та настаняват, но много ограничен брой хора. Опитваме се да го направим за жени и семейства, но това не е официална програма, която не е призната от ОНЕ. Това, са, това е на доброволни начала – 17 места, както казах, пред всички други възможности. Търсим и решения. Ще споделя един опит съвсем накратко. През юни миналата година някои хора избягаха от тайна на е, затвор, така да се каже, и пристигнаха при нас. Успяхме да им предоставим медицинска помощ. Прегледахме ги, за да установим следи от е, мъчени или насилствени действия срещу тях. Това бяха 50 души. Екипът ни там – е в контакт с е, много страни, е, където търси решение за тези 150 човека. Само две страни са отговорили, откликнали. Една в Европа, друга няма да спомена, но никой от тях не е пожела да приеме непълнолетни, не, непълнолетни деца, които бяха жертви на изтезания е, повечето от тях са в Нигер е, от Либия, така че не са е, успели да бъдат прехвърлени към е, друга европейска страна. Утре ще раздам един доклад за прехранването, за изхранването в един от центровете. Тук много важна е динамиката. В някои центрове се забелязва леко подобряване на условията, но динамиката е същата, си остава същата. При няколко седмици се натъкнахме на три е, стая с 4, е, 20 е, квадратни метра стая с 50 и не знам колко души в нея. Какъв е с какъв, пред какъв парадокс сме изправени днес. Нашата програма предполага да е, изведе хора от Либия. Това е доброволна програма. Тези, които не желаят да работят е, по тази програма, или които не могат, няма решение в момента. Видяхте какви са е, вариантите на задържане в е, център. Получава се е, една спирала от тайно задържане, официално отново бягство от официалните центрове към тайни групировки. През септември 17 е, е, комисарията за беженците призова за съответната бройка през януари само сега има объркване, е, но значи целта беше 40 000, 3 000 3016 само са били евакуирани. Колкото до преместване е, и става дума за преместване от Либия, повечето в Нигер. Е, стой не знам колко в Италия и стои съответната цифра към Румъния. Местата, местата които са е, се ангажирали за пренасочване са 5056. 5400 и нещо. Така стоят нещата в Либия няма помощ, няма защита и много ограничени възможности за измъкване от там. Това е по картината, днешната картина. И, и това бихме го нарекли със заклятничество. Е, ще трябва да приключваме, защото след няколко минути, ще, е, няма, след няколко минути няма да имаме вече е, превод. Сега заповядайте от Регина Кан Трамбоне от МОАС. Благодаря много за е, тази възможност. Е, аз ще преработя е, изказването си, тъй като много от нещата, които исках да кажа, бяха засегнати от колегите. Сега аз смятам, че ние официално трябва да заклеймим криминализирането на хуманитарни действия в Средиземно море. Значи, Надяваме се обаче, след като се забранява такива действия, Европейския съюз да помисли в, за своите задачи и отговорности. Е, пречи се на НПО-та да работят е, в открито море. Това потвърдиха всички мои колеги. Но е, капацитета за издирване и спасяване е, трябва да се развива и да продължи. Да се оставят е, десетки отчаяни хора да се издавят в е, Средиземноморие е нещо ужасно. Отговорността сега е да се запълни тази празнота което не става в момента, като се прилага една стратегия за издирване и спасяване, която да включва и всички НПО-та които най-добросъвестно работят по море от години насам. Вместо това, европейските институции не успяха да откликнат на е, това, което се случва по море. Страните около Средно море остават без е, ясна стратегия и е, което ни им дава възможност да спазват принципите на човечност и ненасилствено връщане. Е, да се запитаме кога, и кой, кога кораб е извършил спасителна операция, колко души са спасени по този начин 2018 и дали финансирането на стойност милиони евро от Европейския съюз е, е, насочено там, където трябва по-приоритет за европейските граждани трябва да бъде институциите, които ги представляват, да поставят човечността над политиката и да попречат на южната граница на Европа да се превърне в масово гробище. Събрали сме се тук днес да обсъдим това как Европа може да спасява живот, е, човешки живот в е, Средиземно море, а конкретен проект за целта нямаме тук е, тази миграция се разглежда от гледна точка на граничен контрол, е, а хуманност и солидарност почти не се споменават. Нашите усилия обаче са, е, усилията са не да, да помогне на хората, които спасяват живот на хора, а да се издигне една невидима стена в Средиземно море, която представлява допълнителен блок всички е, НПО-та се опитаха да разрушат тази стена, но ето нашата е, работа, на нашата работа се пречи. Не трябва да забравяме и е, пренасочването и презаселването, което трябва да върви безпроблемно. Вместо това хората в Средиземно море се оставят на произвола на вълните дни наред, както колегата от е, Sea-Watch е, спомена. Защото Европа не може да гарантира безопасното им дебаркиране. Неприемливо е да се оставят деца, жени и мъже е, по море, в открито море, дни наред без помощ. Та въпросът ми тук и приключвам е какво прави Европа в Либия? Сега, като няма е, НПО-та в открито море, след като на гражданското общество се пречи да спасява хора, какво прави Европа, за да подобри е, положението в е, е, Либия и да помогне на уязвимите, които са, попадат в този правен водовъртеж? Европа трябва да покаже чувство на отговорност и солидарност към мигрантите и търсещите убежище. Твърдо убедени сме, че Европа трябва да обнови операциите по издирване и спасяване и да се води с борба с търговията с хора. И е, че спасяването по море трябва да се осъществява по е, обичайния начин. Европейските институции трябва да работят в взаимодействие с НПО-тата, които са натрупали богат опит в е, това отношение и са създали една зона, която значителна степен може да смекчи, да облегчи е, и да намали броя на даващите давещите се в е, открито море. Вместо това, е, ние прехвърляме отговорността за европейския контрол по границите към Либия Е, въпросът за хуманитарните визи, коридори, спонсорството е, е, попадат в този контекст. И всичко това води до тази ужасна съдба на безпомощни хора, противно на международното право и хуманитарните принципи. Политиката не трябва да има превес над хората, които се нуждаят и човешките права. Съжалявам, че на времето ни притиска в края. И така, колеги, стигнахме до края на тази втора сесия. Времето ни изтече, всички са уморени. Няма дълго да говоря накрая. Искам да благодаря на всички оратори, на модераторите. За съжаление, работното време на преводачите е свърши. NGOs and colleagues who have been speaking. I don't want to conclude um, because